на 11 февруари 2010 година са е, раздадени в залата. Имате ли коментари по тях? Не, значи протокол е прият от е, заседанието от 11. Бих искал да ви информирам, че след е, писменото изявление 25-2010 за транспорт, внесено от е, е, Елизабет Лин, Сидония Жевска и Карл Шиндлер за транспорт на коне е, за кланници е прият и по, според член 123 от процедурния правилник той ще бъде препратен и внесен в текста, който е прият на 25 февруари 2010. Бих искал да благодаря на вносителите за тази декларация. Е, да, благодаря. Радвам се, че получихме съответните гласове. Благодаря на всички, които са подписали декларацията they say they would like to join this. Uh, well, like you... Е, госпожо, бих искал да ви информирам, че аз нямах възможност да, го, да подпиша декларацията, но съм готов да го направя незабавно. Властите във Франция ми казаха, че от 10 февруари 2010 година господин Мишел Барние ще бъде заменен от госпожа Констанс Легрип и аз приветствам